What's the time? Uh, five plus six. Good morning, dear colleagues. Добро утро, скъпи колеги. Добро утро, дами и господа. Часът е 9 и 5. Нека да започнем нашата работа. И минаваме към точка 8 до 12. Достатъчно време сте имали да си приказвате, сега е време да поработим. Така че имаме точка 8, 9, 10, 11, 12, които ще трябва да ги гласуваме в рамките на един час. И за това ще започнем с точка 8. Установяване на критерии и механизми за определене на държавата членка, компетентна за разглеждане на молба на международна закрила, която е подадена от една държава членка от граждани на трета държава или от лице без гражданство. Преди да започнем гласуването, госпожа Манеско има думата. А, добро утро! Бих искала първо да благодаря на всички колеги от е, работните групи за отличната, отличното сътрудничество по изработване на това становище, което предоставяме на Либе, която е водещата комисия. Има много изменения, много от тях, че в рамките на Ремит Либе. И за това имате минус е, в, в списъка на гласуването, така че когато говорих с докладчицата, тя ме помоли ние да се придържаме към ремита а, Афет. Не, че измененията не са добри, но просто ние не можем да ги гласуваме. Много, много от колегите са подали подобни изменения от името на Ливе, които покриват и обхващат и другите. Така че а, аз бих предпочела да гласуваме против тези, които са на Либе, за да могат, могат да бъдат прияти нашите. Госпожа Хименес Барбаки. Забравила съм си а, карта. Мисля, че съм си завряла в Страсбург. Show your hands. Okay. И ми тогава дигайте ръка. Няма ли повече желаящи да вземат думата, така че минаваме към гласуване. Откъде трябва да започнем? 52 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се естествено. 53 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 54 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 55 да против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Не трябва ми е малко по-широко тук бюро. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 и 62 за, против, въздържали се, приемат се. 63 са против въздържали се отхвърля се. Чи се отхвърля се. Добре, дайте да проверим 63-то. Моля, гласувайте, започнете гласувате, край на гласуването, отхвърля се. 63 ли бехме стигнали? 64 за против, въздържали се, отхвърля се. 65 до 68 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Closed. This has been carried. Приема се. 69. Извинете, той вече е щом другите са прияти подпада. Така че минаваме към 74-75 за против въздържали се. Отхвърля се 76 за против въздържали се. Отхвърля се 7-7 за а, оттеглено е 7-8 за против въздържали се. Отхвърля се. 80 за против въздържали се. Отхвърля се 81 за против въздържали се. Отхвърля се 82, отхвърля 83, 84 за против въздържали се. Отхвърля се 85 с устно изменение. За против въздържали се. Отхвърля се.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 Става дума с 81-82. Край на гласуването. Приема се и то с голямо мнозинство. 93 за против въздържали се. Отхвърля се. 94 за против въздържало се. Отхвърля се. 95 отхвърля се. 96 Приема се 97 за против въздържали се. Приема се 98 за против въздържали се. Отхвърля се 99 за против въздържали се. Отхвърля се 100 за против въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим 101 за против, въздържали се, приема се. 102 и 3 за против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за против, въздържали се, приема се. 109 за против, въздържали се, приема се. 110 за против, въздържали се, отхвърля се. 11 от Отхвърля се 112 за, против въздържали се. Отхвърля се 113 за. А, отпад. 114 за, против въздържали се. Отхвърля се 115 е оттеглено, 116 за, против въздържали се. Отхвърля се 117 за, против въздържали се. Отвърля се 118 за против, въздържали се. Отвърля се 119 за против. Въздържали се, приема се 120 за против, въздържали се. Отхвърля се 123 за против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5 за против, въздържали се. Приема се.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 а тя е същата. А всъщност трябваше да е оттеглен такъв случай. 135 за против въздържали се. Отхвърля се. 136 за против въздържали се. Отхвърля се. 137 за против въздържали се. Отхвърля се. 138 и 9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 против, въздържали се. Приема се. Сега 150-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152-53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се 155. За, против, въздържали се, отхвърля се 156 за, против. Въздържали се, отхвърля се 157 до 161 за, против. Въздържали се, отхвърлят се. 162 и 3 за, против, въздържали се, отхвърля се,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 25 за против въздържали се, отвърля се. Първи компромис за против въздържали се, приема се. 30 за против въздържали се. Отхвърля се втори компромис за против въздържали се. Приема се. 33 за против въздържали се. Приема се. 34 за. Извинете. Второ изменение за против въздържали се. Приема се. Не, следващото е прието. 38, първа част. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част отпада. И сега четиристо изменени на господин Епидидевиус. За, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 до 45. 44-то оттеглено всъщност, са против въздържали се, отхвърлят се. 46 за против въздържали се, отхвърля се 47. За против въздържали се, отхвърля се 48 за против въздържали се, отвърлят се. Трети компромис за против. Въздържали се. Приема се. 50 за против. Въздържали се. Приема се. 51 за против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега окончателно гласуване. Целият текст с измененията. Моля, гласувайте. Един колега не е гласувал. Сега вече всички са гласувани. 47 на 9. Поздравления. Mr. Panzeri, please. Господин Панзери. А, господин председател, можем ли да проверим крайното гласуване? Като че ли има тук един доста избирателен критерий. А, не трябва ли да имаме компетенции на Либе тук, а не на АФЕД? Това са много специфични изменения. Докладчика също беше ги а, приел. Така че тук, гласу... тук отхвърлихме серия от много важни изменения. И начина по който го гласувахме, а, не смятам, че ще бъде одобрено в Либе. Като че ли има някаква. Тук направихме някаква грешка и стана объркване. Благодаря, господин Панзери. Някой иска ли да каже нещо? е, казах, възоснова на този случай, нека да обсъдим как ще работим за в бъдеще. А, когато дадена комисия си дава становището. Аз също не съм особено очарован тази процедура, но няма друго решение в този случай. Господин Панцери ще го разискваме в бюрото. И така. Сега следващата точка. 9. Лица без гражданство в Южна и Юго-Источна Азия. Докладчика е господин Башир. Искате ли да кажете нещо, господине? Искам да благодаря на всички колеги, за великолепното сътрудничество. Това е. Благодаря. Wonderful. Чудесно. В такъв случай можем да започнем с гласуването. Изменение 74. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 73. За против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 76-то изменение на господин Преда за, против, въздържали се, мнозинство, без никаква изненада. 78 изменение за,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 въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте 89-то изменение. Двама колеги още спят явно и не са гласували. Ето. Гласуваха. А, аз па. Но аз не съм гласувал. Не, аз гласувах. Добре, приема се. 36 за, 21 против. И, и така, 90 изменения. Да, да, да.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 Отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 102 и 103. За. Против. Въздържали се. Приема се. 104 за против, въздържали се, отхвърля се 105 за, против, въздържали се, от... отхвърля се 107 за, против, въздържали се, приема се 106 за, против, въздържали се, приема се 108 за, против. Хайде, вдигайте ръце, вдигайте. Против, въздържали се. Сигурно се приема, да. 109 за. Против. Въздържали се. Приема се. 110-111 за. Против. Въздържали се. Приема се. 112 за. Против. Въздържали се. Приема се. 113 за. Против. Въздържали се. Приема се. 114-115 за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за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 Двама пак спят. Край на гласуването. 21 за, 36 против. Отхвърля се, ясно. И сега 126-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Чудесно гласуване беше, да. 127 и 128. За. Против? въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 9-3 за, против, въздържали се, приема се. 9-4 за, против, въздържали се. Приема се 9-5 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Да проверим електронно. Гласуваме 9-5. Край на гласуването. Приема се. 9-6 за, против, въздържали се. Приема се. 136 и 137 на Шафхаузер и Преда. Идентични изменения. Забележително. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема ли се? Приема се. И така. 9-8. За против, въздържали се. А е, те вдигат ли ръце въобще? 9-8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9-7 за. Против. Въздържали се. отвърли се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромис 45 за, а, измени 45 за, против, въздържали се, отхвърля се 46 за, против, въздържали се, отхвърля се 47 за, против, въздържали се. Ще го проверим електронно. Моля, гласуваме електронно. 47 изменение на Баски. Край на гласуването. Отхвърля се. 48 за против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали... 49, извинете. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Проверяваме електронно 58 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 68 изменение за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. 68 изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение 70 за, против, въздържали се. Приема се. 69-то. А, то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 10 за, против, въздържали се. Ще го проверим отново електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. О, 30 на 29. Я, е, колегите от либералите. Госпожа Хименес, гласувахте ли? А, имате карта? О, намерили сте си картата, добре. А, така. И изменение 11 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Гласуваме електронно. Изменение 11. Край на гласуването. 36 на 22. Приема се. И така електронно гласуване на цялата резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Пак двама колеги стоят. Край на гласуването. 54 за, двама против. Поздравления за докладчика. И Точка 10. Финансовите правила, които се прилагат за общия бюджет на Европейския съюз. Докладчик Анди Кристия, искате ли нещо да кажете? Заповядайте. Бих искал да благодаря на колегите, които бяха докладчици в Сянка. Благодаря и на секретарията за чудесната помощ, която ми оказа. Неоценима.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 против, въздържали се, отхвърля се. 51. Желаете проверка по номер 50. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Да, приема се. Докъде стигнахме? 51 изменение за. Против въздържали се. Проверка. Малко съм объркан в момента. Carried. Приема се. Девет за против въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването.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 А мъж... нещо, апаратурата ли не работи добре, щупена ли е или е, не разбирам какво става. Добре, както и да е, приема се. 21. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 22. За, против, въздържали се. Приема се. 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, при... Е, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Остава а, е, крайното гласуване. Моля, гласувайте с електронни карти. vote is closed. Край на гласуването. 42 гласа за, един, е, е, е, един против, 15 въздържали се. Поздравления за докладчика. А сега преминаваме към точка 11 от дневния ред. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския Европейския съюз и, техните държави, е, и неговите държави членки, от една страна и Босния и Херцеговина, от друга страна с оглед на присъединяването на Република Харватия към Европейския съюз. Само едно поименно гласуване. Моля, гласувайте. Един колега все още не е гласувал. Добре. 57 за, един против, един въздържал се. Поздравление.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 против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. Проверка желаете? Добре. Гласуваме електронно по 53-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 40 за, 17 против. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Добре, проверка по изменение 56. Режим на гласуване. В момента стигнахме до 56-то изменение, господин Шалц. Край на гласуването. 30 за, 27 против, приема се. 57 до 60. Какво ще кажете, ако гласуваме амблок? За, против, въздържали се. И четирите изменения са отхвърлени. 8 за, против, въздържали се. Приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Отхвърля се. 31. Господин Шолц. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32 с устно изменение номер 2. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Приема се. Следва крайното електронно поименно гласуване по така измененото становище. Моля, гласувайте. И така, 59 общо са гласували, 55 за, 4 има против. Поздравления за докладчика. So, okay, we'll continue our meeting. Ще продължим след две минути с нашето заседание. Right, ladies and gentlemen, it's 10 o'clock. I would like to continue. След 10 трябва да продължим нашата работа. Моля всички колеги да вземат местата си. Може ли всички да седнат? към точка 13 от дневният ред. Дебата за Босна Херцеговина. За мен е голямо удоволствие да посрещна господин Игор Църнадак, министър на външните работи на Босна Херцеговина. Той е придружен от посланника на Босна Херцеговина към Европейския съюз, който, с когото сме се срещали многократно. Босна Херцеговина е страна, която чества 25 годишната си и има споразумение за сътрудничество с Европейския съюз. Преди, преди да кажете няколко думи, Нека да ви кажа, че вашата страна за нас е нещо като лакмус на Балканите. А, никой не се съмнява, че а, ще бъдат постигнати предизвикателствата за консолидиране на мира и демокрацията във вашата страна и това ще стане един модел на Балкания – тази година ние отбелязахме 60 годишната от договорите в Рим, 60 години мир и демокрация на нашия континент. Но нека не забравяме, че по, по, по това време, през тези години преживяхме и едни от най-трагичните събития в Европа и скоро ще отбележим 20 години от драмата в Сребреница. А, между, а, между, междувременно а, ние подписахме споразумение за партньорство, но сега Целта е да се намали политическата поляризация в страната, да се извърши съдебна реформа, да се вземат мерки срещу пране на пари и корупцията в страната. Радвам се, че нашата комисия ще може да чуе за реформите, които са извършени в вашата страна по пътя към европейската интеграция. Имате думата. Благодаря, господин Макалистър. Благодаря на всички колеги. За мен е от удоволствие, че мога да взема думата и да обмениме мнения относно случващото се в Босна Херцеговина през последните години. Нека първо направя няколко коментари и след това ще мина към по-интересната част. Ще минем към по-интересната част, която е всъщност обмен на мнение. Първо. Босна Херцеговина твърдо е решила да се присъедини към Европейският съюз. Ням, нямаме а, няма никакво съмнение по въпроса. Всички а, сърби, харвати, е, включително и Република Сръбска и Босна Херцеговина. Всички сме единодушни, че искаме да продължиме по европейския път, колкото се може по-бързо. Една от последните изследвания показва, че обществеността подкрепя интеграцията към Европейският съюз с 80% като целта е Босна Херцеговина в крайна сметка да стане член на Европейския съюз. Що се отнася до нашата външна политика, два са две са основните ни, приори... да, основните ни приоритета европейската интеграция и регионалната интеграция и тези това са два аспекта от един и същи процес. През 2016 година ние отбелязахме огромен напредък по пътя към интеграцията в Европейския съюз. Подобен напредък не беше постигат до сега. и то е, подобен напредък бе постигнат в година на избори, което му придава допълнителна значимост. Тук е, и очакваме следващата, тази година, всъщност 2017, да бъде също една такава добра година, а не година на застой. Желаеме и имаме намерение да получиме статут на кандидати, ако е възможно до края на годината. И ще направим всичко възможно, за да постигнем това процеса на интеграция на Босна Херцеговина в Европейския съюз е наш приоритет, както казах, и се надявам, че другите страни кандидатки не биха ми се разсърдили, като казвам, че процеса на интеграция на моята страна е от огромно значение за всички. Може би повече отколкото за другите страни на Балканите, защото дългосрочният мир, дългосрочната стабилност и дългосрочният компромис в Босна, Херцеговина е възможен само ако дългосрочната перспектива е присъединяване към Европейския съюз. И това да стане ясно и видимо за всички. Когато разговаряме с босняците в Баня Лука, в Сараево, в други градове, те всички желаят интеграцията и, и смятат, че чрез тази интеграция ще се постигнат три неща. Първо, че това ще доведе до економически растеж на нашата страна и ще надскочиме онези ужасни цифри, които са нашата действително днес включително 60% безработица сред младите. Ми нормално е, че младите мъже и младите жени искат да напуснат страната поради економически е, трудности. Но босняците смятат, че това ще доведе и до налагане наистина на правова държава. Бус, бусняците искат по-добра работа, по-стабилна работа, по-добри заплати, по-добро бъдеще за децата си, но те също така искат повече справедливост, повече правосъдие. И това зависи от а, напред, економическия напредък. И трето, А, е, хората също така виждат в интеграцията фактор за стабилизиране и за повече сигурност на страната. Защото някои от тях са преживяли една, двета и до три войни и интегрирането на страната и на други страни от региона в Европейския съюз ще е, означава мир. Дори само това да е това също е вече едно преимущество, една огромна крачка напред. По този начин е, бушняците приемат и разбират интеграцията в Европейския съюз. Ние бихме искали също така да вървиме напред и да работиме без да има а, регионални препятствия, да имаме възможност да работиме и да си сътрудничим с нашите съседи и приятели от Сърбия, от Черна гора. В крайна сметка, ние имаме и най-дългата граница с Европейския съюз, повече от 1000 км граница с Харватия и интеграцията ще позволи да се ускорят процесите на и регионално интегриране. Какъв е обаче, какви са основните проблеми? Най- най-страшното препятствие пред нашата интеграция е липсата на стабилност в региона или крехката стабилност в региона. Е, стабилността се крепи на споразумението Дайтън, но, Дейтън. И направ, направихме каквото можем, за да, за да се разбираме по-добре, да има повече разбиране, да има повече вътрешен диалог, за да постигнем някакъв напредък. Защото в крайна сметка всеки си има визия за бъдещето. Ако разговаряте с представители на различните общности, те ще ви представят едно а, различно виждане за миналото, но тук става дума за бъдещето и трябва да има една обща визия за бъдещето. В момента сме на следващия етап от процеса на интегриране към Европейския съюз и е необходимо реформите да продължат и имаме общ дневен ред за реформите, рефор... дневен ред изработен и прият заедно с европейските институции. Този дневен ред бе прият от всички, включително и от опозиционните партии и техните депутати, и одобриха и приеха този дневен ред. Програмата бе подписана от всички ръководители на партии, включително и на опозиционните партии, така че ние продължаваме, съсредоточавайки се върху економическите реформи, економическите проблеми. Поснаха Херцеговина във връзките си с Европейския съюз от институционна гледна точка. Има известни проблеми в областта на парламентарните връзки и сътрудничество, т.е. няма е, достатъчно е, няма достатъчно контакти. В момента нещата са в застой. Разговаряхме с депутати по този въпрос и се надяваме, че в най-скоро време ще можем да разрешиме проблема и да излеземе от това от тази задънена улица. Както вече казах, би било интересно да обменим мнение и судо. и за нас е много важно да чуем и вашите а, е, мнения и а, е, вашето впечатление от Босна. Нещо, което ще ни помогне. Благодаря, господин министър. Имаме 14 минути още. 12 colleagues would like to... 40 минути, 12 души искат да вземат думата. И започваме с ръководителя на, делега... на делегацията, господин Ницол. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Svakako predstavljam. Благодаря, господин председател. За мен наистина е удоволствие и за нас всички да посрещнем тук министра на външните работи господин Игор Центаль. Той много пъти е говорил колко държи на европейското бъдеще на държавата си и на общите ценности. Много е хубаво да напомним успеха на Босна и Херцеговина през 2016, въпреки всички предизвикателства, които стояха на пътя им. И през 2016 стана ясно, се доказа, че наистина е възможно да се напредва въпреки тежките обстоятелства и структурните проблеми. При все това, искам да се спра на една основна трудност, един проблем, който според мен сега най-много подкопава съвместните отношения между двата ни парламента. Господин министър, няма съмнение, че Европейският съюз иска Босна и Херцеговина да бъде стабилна и е, да просперира, но това трябва да бъде една функционираща държава. И присъединяването към Европейския съюз трябва да бъде консенсус, който да бъде доказван многократно. За съжаление, в отношенията между Европейския съюз и Босна и Херцеговина все още няма добри парламентарни отношения. Няма комисия, смесена комисия за, за асоцииране и стабилизиране. Сблъскахме се с големи технически проблеми и все още няма решение, въпреки опитите да се намери някакъв компромис. И решенията тук могат да дойдат а, само от вашия парламент, докато в момента много от парламентарните групи се страхуват, че ще загубят влияние. Как евентуално бихте могли да участвате в този процес и да го решите? И 2017 не е изборна година. Как бихме могли да работим заедно и Босна и Херцеговина да напредне към европейския си път? благодаря. А сега докладчика господин Преда. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да се срещнем с вас, господин министр. Тук се да не говорите за реформите, които вашата държава е направила. И доста реформи имаше през изминалите няколко години. Съгласен съм с вас, когато казвате, че периодът наистина е период на напредък, особено ако погледнем миналото. А, имам три основни въпроса, ако ми позволите. Първият относно дебата за а, приемането на акцизите за горивата и продуктите, производни на, на петрола. А, много важен а, закон, а, искан от Международния валутен фонд. Това е мярка, която беше предвидена за реформата. И а, какви са шансовете тази, този закон да бъде прият на време? Защото виждаме страшно много спорове около закона. Второ, подготовката на а, отговорите на въпросника. Кога ще стане това? Кога ще отговорите на този въпросник? А, преди нещата изглеждаха доста оптимистично, а сега като че ли не толкова. И накрая видяхме скорошни проучвания от а, а, International Republican Institute. Виждаме голяма разлика между подкрепата за присъединяването към а, Европейския съюз прямо а, Сърбия. Вие идвате от Сърбия, познавате Сърбия. Какво може да се направи там? Република Сръбска. А, вие идвате от Република Сръбска, така че какво може да направите там, за да подсилите проевропейските тенденции? Добре. А сега господин Пападакис, е Чиксиан. Благодаря. А, нека да ви приветствам с добре дошли, господин министър. И аз съм от социалистите и демократите от Кипър. Ние имаме големи проблеми И мисля, че много добре разбираме вашите проблеми. Младото поколение трябва а, да може да разчита на реформите, за да се промени живота им. И другият проблем е корупцията. Защото тя обезкуражава младите. И това е една от причините, поради която те заминават. Мога ли да ви попитам каква е ролята на законодателите във вашата страна? Те реагират ли някак така, че да а, променят нещата? Защото само така нещата ще бъдат в полза на всички, а не чрез а, а, разделящи религиозни подходи. Само така ще постигнем някакво нормализиране на ситуацията. Благодаря. А сега господин Танок от ЕКР. Благодаря, господин председател. Нашата група също а, подкрепя Босна и Херцеговина и а, Косово проблема там е друг а, с непризнаването. А, но аз смятам, че а, заслужавате да бъдете, разбира се, членове на Европейския съюз, но ролята ви още... А, но трябва да се подобрят нещата. Има още много работа, която трябва да се свърши. А, особено пък да се освободите от а, руското влияние в региона. И, и после също да се реши проблема с разселените хора и чухме тук креща на премиера, на министра на външните работи. Два въпроса. Ролята на Русия. Всички знаем, и аз съм докладчик по Черна гора, виждам и там как се месят, но а, бихте ли ни казали каква е ролята на Турция във вашата държава? и основният въпрос ролята основно при финансирането на а, различни салафистски джамии. А, защото е, има опасност от радикализация. Какво се прави, за да се спре джихадистските настроения, да се спрат джихадистските настроения във вашата държава, особено идил, особено след като се случи, виждате какво стана с рака, Босна и Херцеговина е а, а, наблюдател, не точно както Русия и Турция, но а, вие също имате мнение. Още повече, че а, това, което виждаме, а, виждаме сега, че външната служба не иска а, да се проведе срещата на върха, берлинската среща, така да се каже, а, в, при нас, защото а, ние сме в процес на Брексит. А, благодаря. А сега господин Радос от либералите. Лепа, господине председниче, господине министре, я желим на почетку изразити. Благодаря господин министър, и аз искам да изразя подкрепата на АЛДЕ за Босна и Херцеговина. Преди няколко минути приехме един протокол, свързан с протокола за стабилизиране. свързан с присъединяването на Хърватия, Хрватия. Мисля, че вие също можете да сте на този път нещо друго относно плана за реформите. И, е, и продълж, ако продължите механизма. Тъй като в момента сме в фазата на отговор на въпросника, а, тези отговори трябва да отразяват ситуацията, политическата ситуация а, в Босна и Херцеговина. Възоснова на това ще трябва да се реактивира механизма за координация. Това би било много добър тест за, бъдещото, за бъдещето на механизма, най-сложният механизъм, който сме видели до сега в случай на желание за европейска интеграция на дадена държава. Как точно функционира този механизъм за координация в рамките на отговорите, които ще дадете? Това ми е въпроса. Благодаря. Добре, благодаря колеги. Това беше първият кръг. Много въпроси бяха зададени. Сега а, ще дам думата на министра да отговори. После ще има втори кръг. И преди да почнете да отговаряте, нека да добавя аз един въпрос. Подкрепате ли идеята за А, митнически съюз на а, за, Западните Балкани и евентуално кога мислите да, да се осъществи тази идея? Will... Благодаря за въпросите при този първи е, кръг от е, въпроси и отговори. Е, първо, господин Пицула попита как изглеждат нещата и какво може да се направи по отношение на съвместния парламентарен комитет. Естествено, съветът, парламента, комисията, ние е, е, сме наясно колко чувствителна е темата. Много важно е, естествено, е, хората, които са при нас в парламента, да осъзнаят възможността за едно такова решение. Разбираме проблемите, има известни страхове които е, са свързани с нашите политически битки в страната. И се, сме на път е, да уредим всички тези вътрешни проблеми, е, така че да можем да решим е, въпроса с отношенията с Европейския парламент. Е, ще се опитам е, да ускоря решението на вътрешните проблеми. Господин Преда, да, много гореща тема е засегнахте. Вие, естествено, нещата са свързани с а, а, така, а, политическите битки относно петрола, данъците, митата. Различни са партиите, които участват в управляващата коалиция е, и в Министерски съвет на централно равнище. Да, вътрешните така, търкания се дължат и на, на факта, че всъщност поради, така да се каже, някои загуби на постъпления в хазната страдат земеделските стопани, на които не могат да се отпуснат необходимите субсидии и помощи бе предвидена една спешна процедура, която е, трябваше да е, ускори нещата в парламента, но е, за момента все още няма е, окончателно решение. Има възможности при всички положения нещата да се ускорят от гледна точка на процедурата. А, е, така че е, този пакет от мерки, за който и вие говорите, ще е, бъде предложен съгласуване и обсъждане в парламента. Има срокове, е, които изтичат през следващите седмици и по този начин, в крайна сметка, е, ще има и втори транш. Да, подготовката на отговорите по въпросите, включени във въпросника. Господин Радош постави също въпрос за механизма, е, координационния механизъм. Този механизъм за координиране действително, както чухме, е, е може би, възможно най-комплексният механизъм от този вид е, до този момент. Ние все още не знаем как точно е, ще проработи този механизъм. Ние знаем е, какви са политическите е, съображения, както се казва, и какво политическо решение се цели. Но става дума за 33 групи, които и три големи общности, които работят с собствените си институции, с автономните си е, власти и тъй като институциите подготвят е, всяка за себе си е, отговорите на въпросите, от една страна на държавно равнище, след това Сръбска, Република Сръбска и така нататък. И след това вече започва истинската координация ние смятаме, че през едните седмици вече ще можем да отговорим на въпроса как е, по пътя на е, отговорите на въпросите от въпросника ще можем да подобрим и ускорим процеса. Е, да, Република Сръбска и Европейския съюз. И какви са настроенията? А, аз самият съм от Република Сръбска и смятам, че там няма негативни е, антиевропейски настроения. Е, и е, съвета, е, управителният съвет, всъщност винаги е поставял на първо място именно този приоритет, е, проевропейската ориентация и е, интегрирането в рамките на Европейския съюз. От Втората световна война насам като че ли не е имало е, повече единство по някакъв въпрос. Уверявам ви, че е, няма антиевропейски настроения в Република Сръбска. Так му обратното. Е, хората, които живеят в Република Сръбска, смятат, че те са европейци, те са европейски граждани и желаят в истинския смисъл на думата да станат е, част от Обединена Европа. Това е изключително важно и трябва да направим тази разлика – от една страна желанието и волята на гражданите да приемат европейските ценности и принципи и да станат европейски граждани в рамките на Европейския съюз и от друга страна някои така настроения в рамките на правителството. понякога така, в резултат на нашето минало, особено имам предвид войната, а също и миналото ни преди войната и след войната, създава проблеми. Ние имаме три големи области, три региона. Подходът обаче в момента вече е приемлив, конструктивен. И е, мисля, че и религиозните лидери, е, е, било то ислям или католическа православна църква, е, е, действат е, конструктивно. Разговаря се, е, говори се за влиянието на религиозните лидери върху е, политическото ежедневие. Е, моето впечатление е това. Е, не става дума за това, че трябва да има някакви политически решения. Но е, а, моето впечатление е, че е, влиянието на религиозните лидери действително е много малко. То е сведено, така да се каже, до минимум, макар че се предполага, че би трябвало да води до разделение. И трябва да ви кажа нещо важно религиозните лидери вземат ясна позиция, когато става дума за борба срещу тероризма, срещу радикализацията. Босна и Херцеговина е, е много силно ангажирана именно с тези въпроси и се опитваме да направим всичко, което е по силите ни, за да проведем тази борба успешно. Имаше и други въпроси, е, свързани с темата. Но нека първо да се спра на темата Русия. Ролята на Русия в е, Босна и Херцеговина е все още не, е, струва ми се така малко пресилена. Възприема се като нещо много силно изразено, но всъщност не. Е, естествено, че Русия има инвестиции е, в страната като цяло, в Федерацията, но и в Република Сръбска. Но не бих казал, че влиянието на Русия е такова, че би трябвало да е, ни тревожи и да алармира на няколко пъти съм разговарял и с посланника по въпроси е, от различни сфери. Нашето решение е да поддържаме добри отношения с Русия. И в зависимост е, така да скажа, от е, е, конюнктурата. Може би това е петия или шестия поред, така, отгоре надолу партньор в външната търговия. Но инак влиянието на Русия не е такова, че да създава пречки и проблеми. <clears throat> Освен това, да, of the foreign fighters. We uh, do have a... Uh, влиянието на страните от uh, Персийския залив, uh, uh, ислямските държави, uh, не. Естествено, стана дума за благотворителна дейност, за помощи, но има, има така, дарения но ислямът в Босна и Херцеговина е, така да се каже, от мекия тип, софт ислам. И ние е, следим, освен това, много е, отблизо цялата ситуация. Босна и Херцеговина първа въведе е, е, правна уредба за а, наказване на а, чуждите бойци а, за всички от тези, които а, се борят активно или от тези, които набират а, а, бойци. И от 2016 година а, закона е в сила и можем да кажем, че а, нямаме от е, влизането на закона в сила нито един е, човек, който да е отишъл да се е, бие в друга страна така че по отношение на чуждите бойци е, имаме е, известен успех. Е, естествено, нещата се свързват много е, тясно с активните действия и на органите за наказателно преследване и наказанията, които сме предвидели. Отношенията с САЩ. Господин Джонсън е, бе в Сараево. Имахме чудесна среща. Е, Естествено, ние няма да сме единствените, които ще обсъждат въпроса за това къде и как да се проведе конференцията в 2000, през 2018 година. Но не бихме имали нищо против Лондон. Да, добре, става дума за някаква дилема. Хората си казват какво ще бъде посланието. В крайна сметка Лондон иска да излиза от Европейския съюз, а на конференцията за нашето интегриране в Европейския съюз ще се решава в Лондон. Ние във всеки случай, е, независимо от това, че си задаваме понякога този въпрос, е, сме много заинтересовани да продължим добрите е, и последователни отношения с Обединеното кралство. Да, добре, Европейск... Обединеното кралство е решило да напусне Европейския съюз, но не отива на друга планета, нали? Ако ме попитате, е, за нашите отношения с Обединеното кралство е, и кой би трябвало да бъде домакин на конференцията през 2018, аз бих могъл да ви е, дам и по-определен и по-категоричен отговор. Естествено, трябва да го обсъдим у, у дома. Много сме благодарни на Германия за това, че започна инициативата а, отново по отношение на а, така, а, интензивирането на този а, процес за интеграция на а, Босна и Херцеговина в Европейския съюз. А, да, вече мисля, че договорих на въпроса във връзка с конференцията 2018 а сега по отношение на Митническия съюз на Западните Балкани, да, добре, аз познавам добре атмосферата, познавам основните политически играчи и ние подкрепяме, бих казал, от името на всички фактори една такава инициатива. Ние знаем, че естествено нещата не зависят само от нас, зависят и от е, всички останали е, и, така, основни действащи лица на Западните Балкани. Но се надявам, че в 30 е, ще има предвиждане в тази посока. И така, благодаря ви, господин министър. Ще им проведем и втори кръг от въпроси. Осем колеги са пожелали думата, така че имаме броени минути до 11 часа. Давам думата на нашия заместник-председател. Благодаря ви. Вие всъщност вече отговорихте на въпроса, който исках да ви задам, но Аз разполагам с други данни за чуждите бойци. Вие казахте, че всъщност от 16-та година насам, откакто закона е в сила, няма чужди бойци регистрирани. Аз имам други данни. Босна и Херцеговина и останалите страни в Западните Балкани Съгласни ли са е, да е, приемат, така да се каже, м, правила по отношение на избирателното е, право? Трябва Trebate inzistirati na reformama, međutim ako... Вие е, говорихте за това, че понякога е, различното минало и различното отношение към миналото определя, така да се каже, и е, визията за бъдещето. Но е, е, не може да се каже, че е, така да се каже становището на е, един комитет или на един съвет ще определи бъдещето. Аз лично а, бих се радвала вие да а, получите статута на държава кандидат а, за пълноправно членство. Но ми се струва, че това е въпрос на малко по-далечно бъдеще. Хубаво е, естествено, човек да бъде оптимист. А, господин Фрайнт. Благодаря. Аз взимам думата от името на колежката Трифон, която е член на делегацията. Тя казва, ще се радвам нашите отношения с Босна Херцеговина да се задълбочат. И в Ние заедно с, с, с, с, с, с вашата страна, знаете, че организирахме една много голяма инициатива за младите хора. Благодарение на министъра за неговото открито, благодаря на Валентин Хинско, който ще дойде по-късно, и на Обединените нации за възможността да се помогне на младите от Босна Херцеговина. Продължавайте да обръщате по-голямо внимание на младите, защото те са вашето бъдеще, те имат възможностите да, про, да, проне, да променят света. Младите хора са бъдещето на хората и не трябва да а, и трябва да направите каквото можете. И е, от е, името на, вси, на всички тези, които участват в програмата, Сандра Марко, Милица и така нататък, ви поздравявам. Благодаря, господин Франк. Господин Вогел. Вогел. Благодаря. И добре дошъл, господин министър, на нашата среща ни пожелаваме всичко най-добро на народа на Босна и Херцеговина. Проблема с, граждан, с границите и междуобщностните отношенията, отношения винаги са а, били сложни на Балканите и сега имаме а, повод също да бъдем тревожни относно бъдещето, не само в Босна Херцеговина, разбира се, но въпросът ми е до къде сте стигнали в окончателно определение на границите с вашите съседи и дали приемате идеята на Харватия за моста Неомаст. Смятам да прекарам курорта си летната вакансия в Дубровник и да потърся и аз решение на този проблем на място. Благодаря, господин Вайгъл. Господин Кукан. Вие идвате доста често, господин министър, така че наистина имаме възможност да провеждаме диалог на високо равнище между Европейският парламент и Босна и Херцеговина. Преди няколко седмици приехме резолюция за Босна и Херцеговина, която отбеляза някои конкретни е, стъпки напред също така беше подчертано, че има проблеми, които има да се решават те първа. Реформите са от огромно значение за вашето бъдеще. Знаем, че че вашето... Че сте приели много законодател законодателни актове, които ви приближават към хармонизирането, но разбира се, нещата искат време, но хората пък и не обичат много да, да чакат. Но това, за което за което бих искал да спомена е така нареченото затворения кръг на бездействието между годините на избори в а, е, а, е, и другия проблем е, че твърде, твърде, твърде често има избори в Босна и Скърцеговина. Може и да се направи нещо и срещу това. Госпожа Зовко. Господин е, министър, Господин Кукан зададе въпросите, които и аз исках да задам, но що се отнася до решението на Конституционния съд в Босна относно промяната на изборния закон. Бих искала да ви попитам дали това решение ще се приложи в скоро време, кога а, и как. И също така искам да ви припомня, че в резолюцията на Европейският парламент е залегнал и проблема свързан с статута на Мостър, както и плуралистичността на медиите. Дали тези проблеми са намерили някакво решение и какво ще направи и върховният представил от наша страна, за да се решат проблемите. Госпожа Пития. Благодаря, госпожа Петир. Благодаря, господин председател, господин министър. Напредъка на Босна Херцеговина по пътя на европейската интеграция е радващ. Необходими са, разбира се, все още много мерки, ако искаме всичките реформи да бъдат пълноценно и изцяло осъществени. Колегите споменаха резолюцията, която приехме неодавна и за въз... промяната на избирателният закон и, участ... и участието на всички общности. Сега, а, е, стандартите свързани с е, опазването на околната среда а, е, не се спазват, доколкото разбираме. А, рафинерията Лецкински брод и има а, много лоши последици за е, околността. Какво ще кажете за това, господин Нарт? В е, е Босна Херцеговина имаме политически промени, е, законност и така нататък. Това е театъра, но мене ме интересува действителност. Разбира се, в Босна Херцеговина съществуват три общности, които по е, е, едно време воюваха една с друга, а сега са обърнали гръб една на друга. Това е една изкуствена държава, която има външни и вътрешни проблеми. Нито Харватия, нито Сърбия ви, помог, ви помагат. Е, както Македония не помага нито на България, нито на Гърция, нито на Албания и така нататък. Тоест, ние сме в едно положение, в което политическата метафизика е едно, приели сте закони, те са прекрасни, но не служат за нищо. Защото действителност, действителността е съвсем друга. Всички са си обърнали груп, няма отношение, няма държава всъщност. Така че според, според мен е, има, е, има опасност за експлодиране на тази страна, както в Македония. Какво ще направите? Колко, мини, колко министерства ще създадете? Колко закони ще приемете? Докато всичко това експлод, експлодира. Какво ще направите реално, за да съществува Босна Херцеговина? Gracias, Анна, мистер Петърле. господин Петър. Благодаря, господин министър, за ясните думи, за проевропейската ви амбиция. Вашата страна се опитва да демонстрира единство в различието и в разнообразието. Вие казахте, е, че важното е да няма война. Да, да няма война е важно, но това не е основното и не, не е достатъчно. Сътрудничеството е важно и интеграцията на всички страни от региона ще зависи от това сътрудничество. Кога можете да очаквате по-динамично истинско сътрудничество в страната? И как е, виждате въпроса свързан с един единен е, пазар на Западните Балкани, който може да стигне до 30, да речеме? А колкото до моя коментар относно Лондон и Джонсън. Е, в Европейският е, Обединеното кралство все още е член на Европейския съюз със своите задължения и е, е, така че той може да бъде и домакин на тази среща. Сега господин министър ще отговори. Благодаря. колкото до нито един боец, който да се бори в чужди страни за 2016 година. Това исках да кажа, че никой не е заминал в 2016 година. Сега колкото въпроса за пазарите. Няма да навлизам в подробности, но ние, ние смятаме, че това е крачка напред към процеса, към интегрирано и това е важно не само за Босна, Херцеговина и за, и за другите държави от, на Западните Балкани. Това, разбира се, няма да замести нашето членство в Европейския съюз, но може да бъде едно допълнение към. Колкото до решение решението на Конституционния съд трябва да се постигне политическо съгласие. И това зависи от основните политически играчи, ако щете, в Босна Херцеговина, в Федерацията. Босняците и харватите предимно. Начина по който ще намериме решение. Решение поради по силата на което хрватите да могат да избират своите представители в федералният парламент. Мистерин Фронт, вие прочетахте едно послание за млади хора. Да, има нужда от повече действие и, и повече дейност от различни структури и институции в Босна и Херцеговина, насочени към е, младите хора. 90% от младите хора, е, които завърш, са в университета или а, завършват вече, искат да, да работят в висшата администрация или в телекомите. А, така че трябва да си помислиме наистина какво можем да направим повече за тях. Колкото до проблема свързан с границите, който беше повдигнат приключихме преговорите с Черна гора, продължаваме да говориме с Харватия. Все, все пак няма, няма проблеми, които да са е, наболели. Продължаваме разговори с е, съседските страни, колкото до моста, мисля, че вече намерихме решение на проблема. Аз от самото начало смятам, че ставаше дума повече за един проблем от техническа гледна точка. Да, едно време имаше проблеми, но днес а, мисля, че проблема е по-скоро технически. В крайна сметка става дума за две със, е, съседски и приятелски страни, които ще се срещнат на един мост. И които ще се свържат е, чрез този мост. А, а пък и Босна Херцеговина иска да има по-лесен достъп до открито море, така че но от, от, от друга страна моста няма да бъде построен, построен толкова бързо, така че и до, да си прекарате курорта там няма да е за, за, за утре. Да, колкото до изборите, наистина имаме много често а, избори. А, искахме местните и парламентарните избори да се слеят и да ги е, организираме едновременно, но това не можа да стане. Би, би, би било добре да имаме между изборите 4 години, за да може наистина да се извършат известни реформи. Сега беше зададен въпрос е, за Мостър, е, за телевизия на Харватски и за плурализма на медиите. Да, проблем, който се опитваме да решаваме от години. Мисля, че а, господин Инско ще наблегне повече на тези въпроси. Повече на тези въпроси. Господин Петир. Госпожа Петир. Да, това е много важен въпрос за нас и по-специално проблема свързан с замърсяването от рафинерията. Разговаряхме с министър-председателя на Харватия по този въпрос, с министър Горич от Република Сръбска. Имаше цяла серия срещи. Мисля, че решението ще бъде а, ограничената газифи, а, газифициране, т.е. около рафинерията, а не към а, по-нататъка към Република Сръбска. По този начин ще намалиме замърсяването и ще ще разговаряме с господин Штир по въпроса, защото наистина хората, които живеят в съседство, са жертви на замърсяването. Господин Нарт, вие бяхте така доста думите ви бяха малко остри, но аз разбирам, че бяха казани с добро чувство. Да, че ние наистина трябва да се обърнем едни към други. Е, да, тези три об, общности никога няма да се превърнат в една е, единствена общност, но е, наистина е по-добре да, да си говориме повече помежду си. И за Македония сте прав, но не знам дали правилно ви разбрах. Мисля, че Белград и Загреб не са, не са проблем. Нашите отношения с тези две страни са нормални и имаме, те имат положителен подход към всичко. Имам, разговаряме с а, а, представители на висшите е, с висши служители отново, относно инфраструктури и други е, важни въпроси. Колкото до решението за из... свързано с промените в избирателния закон, отговорих на въпроса, колкото до единния пазар. Да, това е важно за нас. И ако това наистина се случи, това ще е, така ускори процесите на интегриране. Разбира се, няма да ги замести, но ще ги допълни и ще спомогне за тяхното осъществяване. Благодаря. Господин министър, нека да а, ви благодаря първо за вашето посещение, за обмена на възгледи тук. Много е интересна и важна информация получихме. Второ, нека да се извиня. А, всъщност ние казахме вашето е, е неправилно, неправилно произнесахме вашето име. И трето, нека да потвърдя от името на цялата комисия, надявам се, че ще продължим нашия конструктивен диалог с вас, с представителите на вашата държава и също нека да потвърдя, че този комитет ще продължи да а, ви подкрепя а, така както заслужавате. Благодаря ви и приятен ден в Брюксел. Right, ladies and gentlemen, uh, thank you. Дами и господа, Довиждане, господин министр, довиждане, господин посланник. до скоро. И сега, дами и господа, продължаваме пак с Босна и Херцеговина, но Валентин Инско. Заповядайте тук при нас. Herzlich willkommen. Grüß Gott, danke für den schönen Empfang. Ja, wo sind Sie? Sie sitzen hier. So, lieber Ensko, herzlich willkommen, ladies and gentlemen. Дами и господа, стигаме до точка 14 дневния ред. Приветствам с добре дошъл господин Валентин Яцко, върховен представител на ООН за Босна и Херцеговина а, ролята му, освен всичко останало, е да следи а, за мирните споразумения от Дейтън и тяхното спазване. И така, и слушахте дебата с министъра Чанадак, чухте за какво говорим, чухте въпросите на колегите. И сега просто ще ви дам думата за около 10 на минути след което пак ще имаме възможност да дискутираме отделните точки. Заповядайте. Благодаря. Не е толкова лесно а, да говори за 10 минути за държава, която има 14 неправителства, 3 религии, а, а, 2, 2 азбуки и, още много такива разделения, а пък искат да са заедно на международен, международен план. Но все пак, имайки предвид условията в региона, и въпреки, че Босна и Херцеговина много се промени от 90-те години насам, все пак има заплахи пред стабилността. Например, разделителната политика на някои политически партии, това до никъде няма да доведе в бъдещето на Босна и Херцеговина. И също знаем, че някои лидери и политически партии просто искат да запазят привилегиите си. А, това са основни финансови мотиви, а, но това може да доведе до голяма заплаха за стабилността защото понякога се фрагментира държавата по етническите линии. Не искам също да омалважавам ум, напредъка, осъществен държавата през изминалите години. Напротив, напредъка е забележителен. 2016 беше много успешна, както вече чухте. Ако говорим за бъдещето на Босна и Херцеговина, бих казал, че трябва да е ранен кандидат, така както е, но пък да се чака, докато се изпълнят всички условия. Защо? Защото когато имате статут на кандидат, а, това е вече някаква европейска перспектива. Но а, Босна и Херцеговина трябва, а, трябва наистина да изпълни всички ангажименти. Моето становище се изгражда възоснова на опита ми а, в а, функцията ми на върховен представител на ОНЕ за Босна и Херцеговина през изминалите години. Нека да започна с една сецесионистка риторика. Това е нова форма на разделение, а, което беше превзело от държавата и все още има разминавания дори за европейската интеграция също, нека да не забравяме, преди 25 години, почти на тази дата, започна войната. Но а, всичко започна най-вече с отхвърлянето на а, важни за държавата решения. Гражданите а, и техните права също доста често са отричане а, около 7 години вече някои граждани а, все още не могат да си получат а, стандартните права, например някаква административна длъжност заради етническа принадлежност. Разбира се, а, трябва да се разрешат тези разграничаващи въпроси. Също политическите сили са били проактивни а, за някои типове политики. Например, тенденцията е да се отхвърлят правата на някои мълценства, езикови или религиозни и по този начин се увеличава етническата сегрегация в Айце, в един босненски град, имаше протести за, ради опита за сегрегиране на деца на етнически принцип в едно училище. И това би било истинска трагедия за бъдещето на държавата. Хората в Босна и Херцеговина също се тревожат и много от тях напуснаха страната. А, и, и чуждестранните инвестиции също намаляват. Но все пак, това е голям контраст а, спрямо 2006. Ето сега се провеждат все повече структурни реформи, а, например отбрана има три армии, две министерства на отбраната, поне така беше преди, сега вече имаме само един министр, имаме разузнаване, имаме силна валута и гранична полиция. Така че международната общност постигна много. Едновременно с това, ние бяхме готови да подкрепим тези промени и политическата класа а, беше убедена, че си струва да вложат повече усилия. Моите заключения сега са, че някои политици смятат, че международната общност а, е уморена и отслабена и а, а, нищо няма да се постигне повече. В този контекст международната общност а, трябва да остане присъстваща в Босна и Херцеговина и да подсили своите усилия, да ги ускори. Е, тоест, трябва да им дадем усещането за спешност. Е, трябва да покажем стратегическо ангажиране към Босна и Херцеговина и то по няколко причини. Първо, Босна и Херцеговина без съмнение е е една мирна, е, просперираща държава в Западните Балкани, която иска стабилност. Това е нещо, което скоро избраният президент в Сърбия, Вучич, разбира много добре и е, се опитва е, също да ориентира в тази посока и Сърбия. също премиера Пленкович на Харватия също защитава стабилността в региона и, а, и представи подкрепата си за Босна и Херцеговина, особено в а, рамките на разширяването. Също както и Европа, е, а, Босна и Херцеговина е, е а, много религиозна, много езикова общност, четири религии и така нататък. Хората живеят заедно, въпреки всичко. А, трябва да запазим тази толерантност, тази интеграция, а, и да дадем европейския живот на а, Босна и Херцеговина. Също да се избегнат грешките, които ние допуснахме в а, а, миналото спрямо бивша Югославия, а, ние имаме задължение от тая гледна точка спрямо Босна и Херцеговина. И също Босна и Херцеговина изпраща ясен сигнал, че държавата е направила ясен избор относно стратегическите си приоритети, като иска да се присъедини към европейското семейство. Колеги, тъй като тази година честваме годишнина от Римския договор, нека да си напомним, за какво съществува Европейския съюз? За мир, стабилност и просперитет. Чрез интеграция, не чрез фрагментация. Евроатлантическата визия, която се споделя от гражданите на Босна и Херцеговина, има, а, а, има нещо съревнователно. Трябва да а, вярваме, че всичко ще се дойде на мястото. И сега, като че ли Сърбия е а, част от обща международна организация за сигурност, която като че ли беше изставена от Русия. А, руският посланник каза, че това също е альтернатива на Европейския съюз. Така че ние трябва да се справим срещу предизвикателствата, и да подпомогнем Босния и Херцеговина в реформите, за да функционира. Това, това не означава централизирана държава, но функционираща държава. И все пак съм оптимист по една причина. А, постигнахме невероятен успех в Босна и Херцеговина, когато бяхме амбициозни, когато бяхме ангажирани. И ако продължим така, със сигурност ще постигнем невероятни резултати. Благодаря. Thank you, Mr. Insko, for your remarks. We... Благодаря, господин Инско. 15 минути. В 11.30 имаме съместно задание с бюджетната комисия 9, така че, колеги, съвсем накратко. 8 души желаят да вземат думата. А, не повече от минута, минута и половина. Господин Кукан. Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин Инско. Радваме се да ви видим тук. Нека да кажа, че има много малко хора, които а, разполагат с такава памет относно Босна и Херцеговина. А, благодаря, ви, благодаря ви за осигуряването на европейски път на тази държава и за работата по мирните споразумения. Е, със сигурност е, вашата дейност е, заслужава уважението ни. Два въпроса. Относно регионалната динамика и връзките с Босна и Херцеговина. Кои външни участници виждате като най-влиятелни в държавата? И второ, бихте ли коментирали по резултатите от преброяването 2013. Агенцията за статистика в Босна и Херцеговина и е Република Сръбска. ще се публикуват ли тези информации? Ще може ли да продължи диалога между двете институции? Благодаря, Едуард, господин Пицула. Благодаря. Винаги се радвам да видя тук, в Европейския парламент, господиница. Радвам се да чуя казаното от вас, че Босна и Херцеговина трябва да бъде функционираща, а не централизирана държава. Нека да ви попитам, каква е истинската реалност в Босна и Херцеговина днес? какъв е, е как върви и как процедира сместа между а, споразумението от Дейтън и а, нашето участие? и колко са силни институциите, а, които ще заместят международните такива след като се стабилизира района. Също в Република Сръбска какви са приоритетите там? да се спре конфликт или да се постигне истински успех в процеса на присъединяване на държавата. Ако може да вървят заедно тези неща, добре. Ако не, има много доказателства, че все още има нужда такъв върховен представител там. Благодаря, господин Радост. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Инско за неговото присъствие днес тук. Имам въпрос по а, решенията на Конституционния съд на Босна и Херцеговина, с а, които се поставя по въпрос някои решения. Тези решения не бяха взети предвид. Тоест, това антиконституционална тенденция ли е? И решенията, които са свързани с някои закони, също не са приложени на практика. Това е незаконно. А, основното население в Република Сръбска живее в федерация, т.е. има право да избере а, представители в Народното събрание, във всяка една от камерите, за да защитават неговото становище. а, не може а, мъж, тези, които са мнозинство, да избират представителите и за мълцинствата. Това е смехотворно. Друго, преди а, директно се а, разглеждаше Конституцията и се променеше, без да се, без да се допитват до различните представители на мълценствата. А сега смятам, че трябва да има по-скоро политическо становище. Вие какво мислите за а, тази ситуация, госпожа Швиц? Благодаря, е, господин председател. Благодаря на господин Ицко е, за дискусията с нас. Е, какво мислите вие за промените в избирателното право? Смятате ли, че изобщо ще се стигне до промени в избирателния закон? И е, ще можем ли да очакваме е, в годината на изборите за Европейски парламент е, промени във вашия закон? Гражданите на Босна и Херцеговина Смятате ли, че ценят едно бъдещо присъединяване към Европейския съюз? Какво е вашето впечатление? А, да, вие казвате, Босна и Херцеговина трябва да се променят, но Европейския съюз също трябва да се промени. Така че, а, е, какво мислите вие по отношение на промените а, е, и реформите, които предстоят в страната? Господин Френд, е, благодаря. Благодаря на господин Ицко за това, че е с нас днес. Ако правилно ви разбирам, вие е, настоявате за една силна роля на Европейския съюз в е, е, рамките на преговорите. Е, е, като имаме предвид и другите страни в е, източна и юго-источна Европа, смятате ли, че действаме прекалено бързо? не трябва ли по-внимателно да се взрем в така, принципите на върховенство на закона, правовата държава и така нататък и изпълнението на всички задължения в това отношение? Смятате ли, че тези проблеми ще се решат от само себе си, така да се каже? Нима това е верния път? За нас е, в Европейския съюз е, е много важно всички тези принципи да бъдат е, стабилно установени. Какво мислите вие? Не трябва ли да изчакаме до едно ускоряване на преговорите за присъединяване на Босна и Херцеговина? Господин Вайгъл, уважаеми господин Инцко, мисля, че ако говоря на а, нашият роден език, ще ме разберете. Вие е, така показахте един, едно страстно отношение е, и същевременно е, така желание да е, се следва един конструктивен подход и е, търпеливо да се изчаква. Но символичните шестове и посланията се винаги са играели много важна роля в Босна и Херцеговина и на Западните Балкани. Има предвид и случилото се в Сръбска, Република Сръбска и Сребреница. Нещата са до голяма степен свързани и с близкото минало. И така, въпросът, който искам да ви задам. Вие сте върховен представител на ООН за Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина очевидно е, в момента е живял един критичен период. Смятате ли, че е, интересът към е, Босна и Херцеговина също преживява, така да се каже, известна криза? Следващият оратор, госпожа Завко. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин Ицко. Въпросът, който исках да задам, се отнасяше също до решенията на Конституционния съд и промените в избирателния закон. 2003 година бе прията една реформа по отношение на отбраната, именно под натиска на ООН. Е, смятате ли, че след като бяха проведени е, известни реформи по отношение на отбраната и разузнавателните служби е, до 2011 година, е, че е, нежеланието да се промени избирателния закон до този момент е, би могло да представлява е, един елемент на нестабилност, който би могъл да взриви крехката е, обстановка там. Не смятате ли, че е, е, би трябвало е, е, всъщност да работите по-активно, за да се постигне компромис между представителите в правителството? Михаил Галер. Е, да, е, стана дума за първия референдум. Е, е, е Конституционния съд със своето решение не, мож, не можа да го е, предотврати и ако се стигне до втори референдум, ще се съгласите ли, е, така да се каже, с е, тезата ми, че най-лошият сценарий е отново да се проведе втори е, референдум, 99% гласуват за и е, Русия изпраща, така да се каже, своите сили в е, Босна и Херцеговина. Добре, ние е, имаме някакво присъствие военно, но е, на много ниско равнище. Имаме е, в, сили, които там е, изчакват, е, чакат е, да видят какво ще се случи. Не трябва ли в крайна сметка да се проведат някои учения за е, засилване именно на тази роля на нашите сили, е, като един вид предупреждение за провеждането е, на втори референдум? Аз не бих искал а, зелените човечета на а, руснаците да а, се появят отново в Европа. Не трябва ли превентивно да действаме? Не трябва ли да засилим а, военното присъствие там и а, да а, започнем с по-активни учения и действия? за да предотвратим такава развитие. Благодаря, господин Галер. И така, господин е, Инско, имате броени минути, за да отговорите е, на тези въпроси, тъй като веднага след това ще проведем съвместно с Комисията е, по развитие и Комисията по бюджет съм заседание. Да, благодаря, господин председател. Инфостат потвърждава така, колко крехка и нестабилна е ситуацията. Имаме естествено и данни за случващото се в Република Сръбска, но Инфостат е по-надежният източник. Не се опитвам да упростявам нещата, но аз си желая повече Дейтън, повече Брюксел. Ако не сме, така да се каже, по-активни в това отношение, няма да можем да стабилизираме обстановката там. Какви са моите приоритети? Аз от толкова години работя и живея там. да, правовата държава, принципите, е, е, върховенство на закона, естествено са изключително важни. Е, хората, ако желаят да напуснат Босна и Херцеговина, го правят не само заради по економически съображения, но включително и поради това, че не виждат именно налагане на тези принципи, за които говорим. Естествено, не става дума само за Дейтън и за Брюксел в Сараево, но има много-много принципи, които не се прилагат, не се спазват, когато има решение на Конституционния съд, то трябва да бъде задължително за всички. въпросите свързани с избирателния закон, да, и за това, че трябва да се промени избирателното право. Трябва да се промени, бих казал, защото действително има политическа потребност от такава промяна ние, да кажем, нямаме такива затворени урни, освен това, електронното гласуване, е, което толкова бързо се наложи в Естония, при нас е, все още е неизвестно и е, нещо съвсем ново, ако се появи. Да, що се отнася до политическите въпроси, ако говорим за трите общности, е, трябва да говорим за, така да се каже, за три братя е, и естествено е, всеки постигнат компромис и всяко решение трябва да бъде документирано. Това ще бъде успокоително, поне за мен. Съгласен съм върховенство на закона. Е, това е изключително важно. Много важно е, е, е и военното присъствие там и на Европейския съюз. Ще трябва, разбира се, да се засили малко елемента на спешност в целия този процес. Дали ще приемем така, да се каже, една по-ясна перспектива за пълноправно членство на Босна и Херцеговина. Да, ние подкрепяме тази идея. Естествено, не става дума за е, много бързо развитие, но за ясно послание по отношение на Босния и Херцеговина и за е, започване на преговорите, защото този преходен период е изключително важен и може да се окаже благотворен. Е, господин Вайгъл, Босния и Херцеговина, да, е, прекомерно голямо е, внимание се отделя на символите в Босна и Херцеговина и на някои, така да се каже, символични е, събития през последните 100 години. Естествено, че ние се нуждаем от колективната памет. Германия е чудесен пример в това отношение. На всеки 100 метра можете да видите нещо, което напомня за историята на страната. Ние се нуждаем от е, тази колективна памет, е, но естествено постепенно е, се изгражда колективната памет. Младите хора междувременно вече биват просветени по-добре, но и политиците все още са длъжници в това отношение. 70% от младите хора желаят да работят за държавните компании, като Телеком и други, но също толкова желаят и да напуснат страната. Вие говорите и за изборите, и за това кога бихме могли да подготвим реформата в избирателното право. Да, и тази година има избори, и следващата година пак. Е, и <clears throat> ние на практика е, в рамките на 4 години провеждаме избори всяка година, защото става дума за тези частични избори в отделните части на федерацията. Господин Галерт говори за този най-лош сценарий. Аз не бих искал да спекулирам с е, е, най-лошия сценарий. Естествено, че може да се стигне до конфликт, е, за който вие намеквате. Но ако се появи една такава опасност, много ви моля, разширете мандата на ЮФОР това е, е, е една политика на е, е, обезпечаване, на превенция. Е, става дума за е, символичното значение е, и по-скоро за, така да се каже, въздържащия ефект на е, присъствието на е, е, ЮФОР в е, Босна и Херцеговина. Когато говорим за проценти 60 или 80%, някъде между 60 и 80 от гражданите са за присъединяване към Европейския съюз. Благодаря ви, господин Инцко. Благодаря много за това, че бяхте гост в нашия комисия. Благодаря за отговора на въпросите и ви желая много успех в Сараево, във вашата работа. А сега закривам това заседание. Следващото заседание на нашата комисия ще бъде на 2 май е, и сутринта, и след обед, а на 3 май само преди обед. И така, довиждане. Ще се видим отново след малко.